Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Добре дошли на поредното заседание на нашата комисия. Let us take a seat. All of Моля, заемете местата си. We'll start. If you could... Започваме. Служете картите в устройствата за гласуване. Ще започнем като направим едно пробно гласуване. Моля, гласувайте. Please press button. Моля, натиснете. Всичко ли работи? Пилар, всичко ли работи? Чудесно. Perfectly, okay. We will vote together with Pilar. Who Ще работим с Пилар, кой друг? Виждам колеги, които все още не са готови. Повече от 3 минути няма да чакаме. Много благодаря. И така. Започваме. Първо гласуван по образованието в ерата на цифровите технологии, предизвикателства, възможности и полки при формулирането на политиките на ЕС. Докладчик е господин Дойч. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девет За. Против. Електронна проверка. And I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. За против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, проверка. And the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се. Проверка, проверка, 58. Край на гласуването. Приема се. 60 за. Против. Проверка. 60. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване по приятите изменения. Електронно гласуване. Моля гласувайте. And I close the vote. Край на гласуването. Great result. Отличен резултат. 48 на 1 на 3. Поздравление на докладчика. Междинен доклад относно многогодишната финансова рамка за периода 21-27 позиция на парламента с оглед на постигането на споразумение. Докладчик бях аз по това проекто становище. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4 за. Против. Проверка. Не ми беше ясно. Изменение 4 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 5 за. Против. Проверка. По 5. Край на гласуването. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 и 9 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Извинявам се. 58, точно така. От 18 трябваше да отидем на 58. 58 за. Против. Проверка по 58. Край на гласуването. Приема се. Промис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 2 за. Против. Електронна проверка на допълнението към компромис 2. И край на гласуването. Приема се допълнение към компромис 2, поискано от зелените. Първото бе поискано от социалистите, сега се иска от зелените. За. Против. Нека да направим електронна проверка. To... И така, допълнението към компромис 2, поискано от зелените. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Електронна проверка по 17. Край на гласуването. Отхвърля се. Промис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 3, поискано от зелените. За. Против. Нека да направим електронна проверка. Допълнението към компромис 3. Край на гласуването. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Проверка. 24. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнението към компромис 4, поискано от зелените. За. Против. Електронна проверка. Край на гласуването. 30 за. Против. Въздържали се, приема се. 31 за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се, приема се. 36 за. Против. Въздържали се, приема се. 40 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се, приема се. Допълнение към компромис 6, поискано от социалистите и зелените за, против, въздържали се, приема се. Добре, това няма да го гласуваме. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнението към 8 компромис, поискано от зелените за. Против. Проверка допълнението към компромис 8, поискано от зелените. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Нека да направим проверка по 39. Проверка по 39. Край на гласуването. Отхвърля се. 35 за. Против. Проверка отново по 35. 35. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 59. За. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Проверка. 63. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за против, въздържали се, проверка 65. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 66 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 68 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 69 за против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване по приятите изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. And I close the vote. Good result. Край на гласуването. Поздравление на докладчика. Благодаря ви. Okay. Thank you very much. Много ви благодаря. Скъпи приятели, не е нужно да си тръгвате, защото продължава заседанието на комисията ИТРЕ. Поне още два часа и половина. Много е важно. Важно е това заседание и така. Можем всичко да понесем. Let us go to the next topic. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Десета точка – създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци. Господин Корумбашев е нашия докладчик. Това предложение цели да помогне на държави членки в процес на извеждане от експлоатация и затваряне на ядрени инсталации. Това е последния етап преди затварянето на тези инсталации. Това почива върху член 203 от договора Евратом. Съветът трябва да излезе с решение след консултации с парламента, но без да е задължен съвета да последва становището на парламента. Колега Корумбашев е нашия докладчик. Скъпи Петър, имаш думата. Благодаря ви, господин председател. А, както знаете, програмите за Козлодо и Бухуница са създадени в контекста на преговорите за присъединяване на <clears throat> България и Словакия към Европейския съюз. Настоящото предложение е продължение на този ангажимент на Съюза да предостави финансова подкрепа за държавите членки при извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 в АЕЦ „Козлодуй“ и на атомната електроцентрала Бахуница в Словакия. Също така това предложение включва и програма за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците за обектите за ядрени изследвания на Съвместния изследователски център или JRC на Европейската комисия в Белгия, Холандия, Германия и Италия. Целта на настоящото предложение, което аз приветствам, е да се посрещнат предизвикателствата, свързани с извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на произтичащите от тях отпадъци в рамките на общ инструмент, за да се оптимизират взаимодействията и обмена на знания. Тук е мястото, където искам да подчертая, че е изключително важно в бъдеще, може би под шапката на JRC, на съвместния изследователски център, да помислим да създадем изследователска група, а защо не в бъдеще тя да прерасне и в изследователски институт, която да събира информация, знание за това как до този момент са провеждани извеждането от експлоатация на различен тип реактори в различен тип държави и тази практика да бъде използвана в бъдеще при бъдещето извеждане на реактори на територията на Европейския съюз, а защо не и извън територията на Европейския съюз. Според мен, за да се постигне последователно законодателството на Европейския съюз, смятам, че съгласно действащия регламент, <clears throat> който е за Евроатом 1368 за извеждане от експлоатация на електроцентралите Козлодуй и Бохуница, следва да се разглежда в същата правна рамка, каквато е и за извеждането от експлоатация на електроцентралата Игналина в Литва. Това ще улесни и усилията на Съюза при създаването на новата многогодишна финансова рамка и то ще позволи по-обективен подход към а, ядрената енергетика. Освен това ще ни позволи да използваме средства, които така или иначе не са използвани за една държава, отново за целите на извеждането от експлоатация на ядрени централи, но за друга държава. Предвидените средства, които се предлагат, са 466 милиона евро, от които 63 милиона за България, 55 милиона за Словакия, и 348 милиона за съвместни изследователски център. Проведох разговори и с представители на трите правителства на трите държави – на Литва, на Словакия и на България. Единствената държава, която не поиска увеличаване на средствата, е България. Смятам, че особено в случая с Литва, което коментирахме и вчера, е необходимо те да получат значително по-голяма подкрепа от приложеното на Комисията което е обект на доклада, който беше представен вчера от госпожа Хармс. Смятам за неприемливо предложеното в член 7 предложение за максимален праг за финансово участие на Съюза не повече от 50%. Първо, участие не повече от 50% може да означава и нула. И второ, сега, сегашната практика е едно съфинансиране съответно за България от 60%, за Словакия от 63%, така че дори това предложение на комисията не съответства дори на досегашната практика. Тук следва да поздравим България и Словакия, тъй като а, техните програми, така или иначе, за извеждане от експлоатация са, да кажем, с хоризонта пред приключване. За Словакия хоризонта е 2025, а за Словакия е 2030 година. Смятам обаче, че не, не трябва да бъде определен максимален прак само на участие на комисията, е, или на Съюза, а трябва да се определи и минимален праг. Тук искам да наблегна на факта, че спирането и последващото едновременно извеждане на експлоатация на четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ е преждевременно. Бяха осъществени редица програми за модернизация и честно казано в обществото в България съществува болката от това, че пред нас беше представен избора едва ли не като условие за влизане в Европейския съюз, тези реактори да бъдат спряни. Особено става дума за трети и четвърти блок на Козлодуй, които можеха да работят и днес, и в момента, и на цена на електроенергията от типа на 14-15 евро за мегаватт час, което е абсолютно непостижима за който и да е вид енергетика. Между другото, аз съм сигурен, че, тази, че този момент съществува и в Словакия. Разбира се, случая с Литва е по-друг, тъй като там говорим за друг тип реактор. Изпълняването на дейностите по извеждане от експлоатация изисква адаптирането на съществуващата инфраструктура, която е създадена за определен тип оперативни единици, и, от друга страна, изграждането на напълно нова инфраструктура за извеждане от експлоатация. Това доведе и до важни промени в националните законодателства, успоредно с усилията, положени за, за изпълнение на поетите ангажименти за безопасно извеждане от експлоатация на реакторите. И така още един път приветствам предложението на комисията с тези промени, които предлагам специално, които става дума за финансирането в член 7. А, и искам да кажа, че специално случай на България и Словакия е така един позитивен пример за извеждане от експлоатация и също така отново бих искал да обърна внимание върху това, че е добре в бъдеще да работим заедно по идеята, може би заедно и с Международната агенция за атомна енергия във Виена, която е под егидата на ООН, за създаване на група европейска, защо не и световна група, за извеждане на реактори от експлоатация от различен тип, от различен тип държави, защото това не е знание, което някой може да спестява или да държи само за себе си. Той е длъжен да го споделя с всички останали в света, за да може всички останали държави да го ползват. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. Благодаря за тези въвеждащи думи. Сега докладчиците в сянка от името на НП. Колегата Ланген. Благодаря, господин председател. Вчера обсъдихме Игналина. Там съдят по съвсем различен начин нещата, отколкото в България и Словакия. В Игналина се е наложено затваряне в хода на преговорите а, за присъединяване през 2006-2009 са затворени а, реакторите а, от типа Черно, Чернобил. И говорихме за това колко по-успешна, колко по- а, добра е била програмата за извеждане от експлоатация в другите случаи. И Нямало е такива сериозни проблеми, като подчертаните от Сметната палата на 20 декември 2016 година. И е добре да има по-добро финансиране от е, в период 2016-2020 и след това специално финансиране след 2020 година. Говореше се и за националното финансиране, за извеждането от експлоатация и съхранение в Словакия и в България. Разглеждаме случая в момента и аз исках да се изкажа, за да кажа, че Подкрепям подхода на комисията, но увеличаването на съфинансирането а, от страна на комисията от 50 към 60% за мен е проблем. В случая на Игналина имаше 20%, така че 86% почти европейско съфинансиране съществува там. Този вид програми за извеждане от експлоатация са толкова по- ефикасни, колкото по-сериозна е ангажираността на съответната държава членка. Така че по-голямото финансиране не е гаранция за успех. А що се отнася до съвместния изследователски център, JRC, в Белгия, Испра, в Карсруе, в Италия. Там има известни действително знания за начина на съхранение, за извеждане от експлуатация и така нататък. Съгласен съм, но все пак държавите, които имат а, атомна енергия в момента, все пак продължават да работят, обновяв, обновяват се. Имаме във Франция много а, сериозен опит в това отношение. В моята държава също. Не. Става въпрос за нови електроцентрали, е последната от 1988, но все пак ми се струва, че не трябва всичко това да се поставя под въпрос, а да внимаваме всички тези усилия да доведат до добър а, резултат. Имаме ли желаящи да се изкажат от е, Европа на свобода и пряката демокрация? Няма. Не. Заповядайте следващия оратор. На първо място благодарности към докладчика и докладчиците в Сянка за подробния преглед на проблемите, които са извършили и това, че ги представят тук проблемите в атомните електроцентрали, които в един момент бяха изправени пред много озадачаващи политически решения. Литовската централа можеше да продължи да работи без проблеми до 2017 година. Мисля, предполагам, че същото се отнася и до българската и словашка електроцентрала всъщност беше споменато и от оратора. А днес се опитваме да убедим всички, че е нужно да се затворят такива централи. Те не са обикновени предприятия, не са а, някакви фабрики. Така че съм съгласен с а, докладчика, че трябва да има минимален прак за европейското финансиране. И също така това е финансиране, което трябва да се увеличава с оглед на скоростта на извеждане от експлоатация. Също така е хубаво да има действително изследователски център или комитет някакъв, който да натрупва всички тези е, знания и опит в процеса на извеждането експлуатация и след това тези знания да се споделят и на европейско и международно а, равнище. Благодаря ви още веднъж. Съгласен съм с всичките ви идеи. Благодаря на колегите. От името на Европейската комисия Масимо Гариба има думата. От Генерална дирекция енергетика. Нали правилно? Посочих да, господин председател. Здравейте. На първо място, благодарности към господин Корумбашев за отличната работа в прегледа на това предложение. Обсъдихме вчера в тази комисия случая Игналина. Няма да говоря за него, а ще се концентрирам върху съдържанието на това предложение. Нека да припомня два важни момента. Първият е, че Ядрената безопасност е особен приоритет за европейския приоритет, затова и комисията направи това предложение, за да се приключи извеждането от експлуатация на Кослодуй и Бухунице. Втората стратегическа точка, момент, който е обект на това предложение, е, че за първи път бяха пре представени заедно извеждането в експлуатация на Козлодой, на Бохунице и също така и съвместния изследователски център на комисията. Защо? Защото беше счетено за необходимо информацията и споделянето на знания да а, водят тази този етап на извеждане от експлоатация. Така че сме напълно съгласни с казаното от докладчика. Също така казваме, че сумите, които са в предложението на комисията, са и в планирането на Словакия, България и комисията и следва да бъдат напълно достатъчни за приключването на извеждането от експлуатация съответно до 25 и 30 година. И така стигаме до следващия, последния момент, на който искам да се спра, а именно практиките за съфинансиране. Съфинансиране, финансирането в тези две държави е между 30 и 40% и а, един от а, уважаемите изказващи се спомена, Доклада на Сметната плата от 2016 година сочи, че увеличеното участие на бенефициентите увеличава съзнанието за собственост на процеса. Затова и комисията ще те за правилно да увеличи процента на предложеното финансиране от държавите членки да ограничи своята намеса до максимум 50%. Благодаря много. Uh, Благодаря. Извинявам се на господин Колхичек и госпожа Люшавалие, защото не видях сигнала ви. И, и всъщност госпожа Шавалие е докладчик сянка, но вие пък не сте в списъка. Друг беше от името на Гоя, но така ли иначе имате думата като представител на Гоя. Благодаря много. За съжаление, аз съм просто инженер. Не съм специалист в политическите въпроси, затова не съм докладчик сянка по тези теми, защото знаем, че все пак говорим за държавите на моите уважаеми колеги. Господин Ланген, моят уважаван колега, спомена нещо, което е свързано с собственото решение на държавите членки, което означавало, че тяхното решение, тяхното задължение, те трябва да го финансират. Все пак обаче в договори за присъединяване на три държави, три държави Литва, България и Словакия, в тези договори се съдържа и извеждането от експлоатация на ядрени електроцентрали, което е наложено от комисията и за това ние трябва да допринесем за това извеждане от експлоатация. Аз съм а, доста изненадан, че някой от комисията, без каквито и да било технически знания, може да реши да увеличи участието на всяка една държава. Бих искал да при поканя тези експерти от комисията, да ги поканя на техническа дискусия. Дали знаят те какъв е обема от бетон, който трябва да се изведе, какви материали се ползват, какъв вид методи се ползват за работата с тези материали и дали са наясно с това, че особено в Литва, има междинно а, съхранение от 10 км а, от самата електроцентрала и ако някой и всъщност дали някой от тях в своето минало е, има опит в извеждането от експлоатация на такъв тип а, съоръжения. Аз имам известна, известни знания и това са въпросите, които трябва да разрешим. И като част от това, смятам, че и вчера обсъждахме по-широко програмите за бъдещето, за изследванията, изследванията и разглеждането на това как работим с различни радиоактивни материали, с висока реактивност, ниска реактивност и използването на тези изключително ценни материали. Това е нещо, което трябва да включим в нашите програми в бъдеще за изследване. Защото в момента говорим за десетки реактори в Германия, за тези реактори, които са обект на настоящия доклад, но има и други малки реактори, например в центъра в Виена, в университета. Това е нещо, което предстои да бъде изведено от експлоатация в бъдеще. И съм убеден, че и в много други а, университети има малки реактори, които рано или късно ще трябва да решим какво да правим с тях, с материала, който се използва в тях как да работим с тези високо и ниско реактивни материали и мисля, че тези знания са особено ценни. Трябва да се използват в Германия, в Австрия, в Франция, в Италия. В Австрия, така че да можем да раз, а, решим тези проблеми в бъдеще. А, господин Лангин, мисля, че ще се съгласи с мен. Госпожа Люшавалие от името на Европа на нациите и свободата. Важно е да има финансиране за извеждането от експлоатация, както и за управлението на радиоактивните отпадъци. Три а, такива реактора в Европа. А, 28 има в Франция и бъдещето представлява много сериозно предизвикателство в Словакия и в България става въпрос за обещание, което трябва да бъде изпълнено и 14-те държави членки, които имат опит в ядрената електроенергия трябва да споделят своя опит и да го обменят и натрупания в Европа опит трябва да е от полза и за всички останали и за тези, които в бъдеще развиват нещо подобно. В съвместния изследователски център трябва да има знания и научни съвети в това отношение и не трябва избора да проистича от идеологии, а от свободата на държавите членки. Словакия и България са изгубили много сериозни средства заради затварянето на тези електроцентрали и е добре да ги подкрепим днес в това, което а, те продължават да правят. И не трябва да позволяваме на комисията да се меси в а, стратегическия избор на държавите членки. Струва ми се съвсем логично да има една единствена единствена програма и общ бюджет, което ще спомогне работата на проектите. Струва ми се наистина подходящо да се включи максимален а, максимално ограничение на а, съфинансирането и 50% ми се струва подходящо. Благодаря, а, госпожо. Господин Ланген, два пъти ви спомена господин Кохличек, така че имате възможност да коментирате в рамките на една минута. Вижте, ако дебатът стане а, малко по-оживен, ще трябва да можем и да, да имаме право на отговор. Нашия колега е инженер твърди, че не разбира от политика, а, има знания като инженер. Аз а, не, не бих а, искал да разглеждаме само техническа гледна точка нещата, без да обхващаме всичко останало. Има разходи, за които има цени. А, имаме цените а, в. А, 348 в единия случай, 55 и изобщо става въпрос за много сериозни суми. Трябва да се разграничи, че все пак става въпрос за 8 реактора от а, съветски тип и а, действително има и условия, които са поставени при присъединяването на тези държави членки. И това е било обосновано. За Игналина преди 10 години, през 2008 година, си изпомням, как един а, руски инженер каза, че са инвестирали а, 300 милиона за а, увеличаване на сигурността. А днес а, всъщност нямаме такива инвестиции и трябва да а, затворим тези хубави а, електроцентрали. В случая на Игналина може да се говори за 80% и може да се стигне до 60% за другите, според мен. Европейската комисия, искате ли да направите още един коментар? Съвсем накратко. Съвсем накратко след всички изказвания. Европейската комисия. Господин Масимо Гариба. Не, господин председател, не мисля, че е нужно да коментирам. Благодаря. Господин председател на комисията, колегата Коромбашев има думата. А, господин председател, позволете ми за малко само да сваля шапката си на рапортьор и на основен докладчик и да се изкаже и малко като български евродепутат. А, намирам за цинично Европейския съюз да е поискал от България, от Словакия и от Литва да затворят своите реактори, те да са се съгласили с това условие, а аз бих използвал думата ултиматум, след което Европейският съюз да каже извинявайте, ама вие трябва да имате по-голяма грижа за вашите реактори. Както подчерта господин Кохличек, това не, е, не, не беше суверенно решение, взето от суверенен кандидат член на Европейския съюз, а това беше условие, поставено от Европейския съюз, който по това време беше с 15 държави членки и Обоснованото условие беше или ще влезнете в Европейския, ще влезнете в Европейския съюз само ако спрете тези реактори. България, Словакия и Литва се съгласиха с това, но както каза моя колега Балчити също така, както а, литовския реактор можеше да работи в момента, така и нашите реактори, които са тип ВВР 440, можеха да работят и в момента, да произвеждат милиони и милиарди, а не да дискутираме огромната помощ от 63 милиона евро за 7 години, което прави 9 милиона евро на година от Европейския съюз в момента за България. Казвам го и като човек, който разговаря с трите правителства и единственото правителство, което дори не поиска повече пари, дори от тези 9 милиона евро на година, е българското правителство. Така че намирам за безотговорно желанието на Комисията да избяга от този ангажимент, който е породен поради искания, поставени от самия Европейски съюз като ултиматум пред държавите, които бяха кандидат-членки в този момент. Когато става дума за суверенно решение на суверенни държави, и когато те вземат своето решение, те след това трябва да носят отговорност за тези реактори. Но когато това е било изискано като условие за членство, не е редно по този начин в момента да се коментира намаляване на участието от страна на Европейския съюз. Надявам се, че ще намерим решение, тъй като сумите за държави като България и Словакия, предложени в тази рамка, са изключително малки. И България и Словакия могат да бъдат посочени като пример за държави, които са извели безпроблемно своите реактори от експлоатация. И се надявам, че програмите за тези две държави в рамките на този програмен период и на следващия за България, на този период за Словакия, ще приключат успешно. Надявам се да има и по-сериозно финансиране за съвместния изследователски институт на Европейския съюз, за да може да се формира такава изследователска по извеждане на атомни реактори в бъдеще и по използването на знанието на различни държави членки за различни типове реактори в бъдеще. Знание, което трябва да се използва не само в Европейския съюз, но и извън него. Благодаря ви. Thank you very much, colleague. Deadline for tabling amendments. Благодаря, колега. Крайен срок за изменение 18 октомври. Ще разгледаме измененията на 5 ноември в Итре. а Гласуването ще бъде на 3 декември. Точка 11. Европейското съвместно предприятие ИТЕР и развитието на енергия от сливането на електрони в ядрото. Също, това е глобален проект, международен. Има един проект доклад. Мариан Жан Маринеско, нашия докладчик, искам да припомня на колегите, че в този случай няма задължение на съвета, за съвета да се консултира с парламента, но Европейския парламент реши да изрази своето, своята позиция с този доклад по собствена инициатива. Темата е изключително важна. Ние сме обсъждали няколко пъти И всъщност този път става дума, че това е нашият отговор на комисията за решение на съвета за изменение на решението от 2007 година за съвместното предприятие ИТЕР и развитието на енергия от сливането, като се вземат предимствата от този процес. Много изключително, изключително важна тема, тъй като харчим огромни средства за този проект. Господин Маринецко, имате думата. Е, ИТЕР е изключително важен проект. Е, мисля, че трябва да продължим да го подкрепяме. Няма проблеми в момента, както имаше в предишния период. В момента тече на един външен одит, който показва, че проектът може да постигне много добри резултати. В моя доклад съм направил няколко коментара във връзка с административното управление. Не знае колко държави членки ще участват в тази комисия за управление. и кога ще поведе своето заседание тази комисия. За останалата част съм съгласен с предложението на комисията. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Много кратко, много ясно. Вашето предложение е ясно. Господин Занато от името на социалистите. Благодаря, председателю. Исках да започна с благодарности. Благодаря на колегата Маринаско за проекта за доклад. Съгласен съм с голямата част от неговото предложение. Особено, що се отнася до необходимостта да гарантираме адекватно финансиране научно-следователската дейност по ядреното сливане и се надявам ИТЕР да може да покаже в бъдеще, че този тип сливане може да бъде един източник на устойчива енергия би могло за около час да има такова нещо. Подкрепям участието на Съюза в проекта. Съгласен съм с целите на бюджета. Следващата финансова рамка Европейския съюз трябва да продължи да продължава с поетите задължения с другите си международни парти... Е, партньори. Що се отнася до други части от доклада на колегата Маринеско, има един параграф, който се казва, че съвета трябва да предвиди мерки, които да стимулират с енергия и сътрудничество между ИТЕР и програмата Евратум както и тази за научно-изследователска дейност и информация. Съгласна съм с докладчика за необходимостта да се създадат норми и процедури за оценка на апортните вноски и приканването на съвета да включи разпоредби за комитети, които да помагат на съвета, за да тези общи предприятия, що се отнася до техния състав и статут а, и метода на заплащане на техните членове. Искам да попитам докладчика, какво означава, когато искате съвета да направи разпоредби, свързани с приноса на държавата, където е ИТЕР? Аз лично нямам резерви по този въпрос. Искам просто яснота. Какво иска да каже текста, затова имам този въпрос. Ще изляза със свои изменения. Те са свързани с това, че трябва да се припомни, както каза и Европейската комисия в съобщение 319 от 2017 година, където се говори за резерва, времева резерва за непредвидени обстоятелства, защото така ще има по-голяма надежност на календарите. Парламентът трябва да приеме положително нов подход за управление на риска, прият от ИТЕР, като насърчава ИТЕР – да разгледа дали има възможности за упростяване на процеса на управление. Също така смятам, че доклада за по собствена инициатива трябва да говори за липсващите консултации с Европейския парламент от страна на съвета. Ще направя изменение, като кажа, че Европейската комисия иска да излезе с реформа на договора Евратом такава реформа ще е точния момент най-накрая да се дадат правомощия с законодателни такива на парламента в този смисъл. И накрая това е изключително важен експеримент, научен, символно важен. В Кадараш е, седем държави, които представляват е, повече от половината население на света, работят много добре по един експериментален проект, който е много важен, с много високо технологично съдържание. Надявам се да продължат нещата, да се оптимизират, по-добре да се управляват, като се избягват забавяния и преразглеждане на разходите, като те се увеличават. Благодаря, колега. Господа Риверсион от Зелените. Благодаря, господин председател. Този проект, наречен ИТЕР, като гледам измененията на скъпите ми колеги, докладчика, казва, че ИТР трябва ще реши проблема с а, затоплянето на климата. Което означава 3 градуса долу в 2050 година все пак е записано, че сливането на ядрото ще играе изключително важна роля в бъдещия контекст на енергетиката в Европа и в света. Като по този начин ще можем да зачитаме ангажиментите за климата и да сме същевременно конкурентни. Мисля, че така отиваме прекалено далече. Конкурентоспособни. Нека да видим на началото на ИТЕР – 5, мину, 5 милиарда и 9 милиарда. В момента Американското министерство за енергията изчислява някъде около 60 милиарда. Всъщност, ние сме много далеч от бюджета за ИТЕР в момента. Във всеки момент се опитаме да, да ограничим разходите, но Структурата на ИТЕР е много сложна. Европа участва, но има и други партньори, които трябва да участват. От гледна точка на техническият проект, всъщност тази котия, черна котия, не можем да си представим. Всички технически събития, които могат да възникнат, е, да ни затрудня. Един въпрос към комисията. Как смятате, че ИТЕР ще се свърже с е, електрическата мрежа? Става дума за един демонстрационен реактор. След това ще се появи третият реактор за производство на енергия. Но всъщност е, до сега не, не сме имали никакво производство на такава енергия сега с 10 години закъснение. Как сте могли да направите това изчисление? Става дума също така и за разходите за извеждането от експлуатация на ИТЕР, както бяха оценени през 2010 година. Не можем да си представим, че този процес е чист до край За сега <clears throat> не знаем нищо за този процес. Не знаем нищо за радиоактивността, която може да възникне. Ако има някакъв инцидент, нещата ще, ще се сринат навсякъде. Представете си какъв ще бъде обема на радиоактивност. Вярно е, че няма плутони и така нататък, но все пак има радиоактивни остатъци, отпадъци. Защото ми се струва, че е, в крайна сметка по този проект има огромно разпиляване на европейски средства. Всичко се аргументираме с климата и с е, възобновяемата енергия. Уважаеми колеги, съгласен съм с това, което каза колегата социалиста – а, не, не, не можем да приравним на ефекта от това като евроатор. Благодаря, госпожо. Следващият оратор, господин заместник председателят Кохишек, инженера. Уважаеми ние вчера говорихме дълго за бъдещите програми за изследвания и развитие. Всъщност програмите, които са за... трябва да се запазят. Програмата за ядреното сливане е една от точките. Всъщност, там така ще можем да да създадем експертен опит за нови материали, които да издържат на огромна температура. Първата инициала е да, знаем, да научим как да кондензираме тази плазма. В тази среда няма нищо, което да затопля климата. Става дума за една инсталация, която на третият етап ще може да произвежда енергия. За сега става дума само за фундаментални изследвания и на този етап все още не можем да кажем как ще се развие технологично този процес. Става дума за сега за изследвания, които са уникални И така ще знаем какви материали да използваме, как след това да, да ги изведем от експлоатация. Та това е научно изследване и, и заслужава нашата подкрепа. Европейския съюз не е само свободното движение на хората, а и свободното движение на идеи. Тези изследвания ще ни помогнат да сме начало в този вид производство в света. Затова трябва да получи нашата подкрепа. Благодаря. And... Благодаря. Господин Тамборано, имате думата. Благодаря на докладчика за представенето на доклада, както и насоките, които дава добра воля е показана, имаме желание да подобрим функционирането на общото предприятие. Ако ИТР постигне своите цели, наистина ще сме съгласни с колегата. Съгласен съм с колегата Дзанонато, но това е нещо общо, свързано с значимостта на парламента. Парламента трябва да излезе със становище по процедура за съвместно вземане на решение по тази процедура, както и по много други теми. Що се отнася до ИТЕР, за съжаление, имайки предвид големите средства, позицията ни е малко на изразяване на съмнитие. Не, че не вярваме, че не са нужни научно-изследователски дейности в различни сфери. Не. Просто този проект изсмука изключително много средства. Много се бави и до момента, 2018 година, конкретни резултати няма. Използвайки думите от първи параграф на доклада, функционирането а, трябва да изиграе важна роля в бъдещата европейска пара... панорама на енергетиката. Става дума за един източник на енергия, който да е неизчерпаем, да е сигурен, който да спа... опазва климата, околната среда и економически да е конкурентно способен. За ами нас това е първоначалния грях, грях първичния грях. Т.е. няма как да се стигне до такова нещо до 2050 година. Конкретни резултати едва ли ще видим за произвеждана енергия, която да може да се търгува. Ние имаме много източници, съответно и държавите членки. Такива все още обаче такъв източник, който да е постоянен, няма. Няма светлина в тази посока. Такава енергия, която да опазва околната среда и така нататък. Не би трябвало да увеличаваме затоплянето. Както знаете, излезе тази година а, още един доклад и то преди по-малко от седмица. Намаляват се сроковете, даже се казва, че от 2030 година е крайният срок да реагираме преди да се стигне до катастрофа, економическа, но най-вече катастрофа на човечеството заради затоплянето. Ресурсите трябва да върват а, към такава, в такава посока, че да подействат днес. Енергийна ефективност, електрохимично съхранение, електрически автомобили, и за да може да има все повече възобновими енергийно източници. Цип, кръгова економика, а, стига сме а, харчили енергия за да пътуват стоки от една края на света до другия. Стига тези забавения, пиления на средства. Нямаме време за губене. И приключвам с един въпрос, който е философски до известна степен, защото има нужда и да помислим малко отвъд техническите елементи. Често си задавам този въпрос. ние сме мъдри, твърдим, че искаме а, не изчерпаем източник на енергия. Наистина ли сме толкова мъдри? Аз не мисля, че човечеството е толкова мъдро. Благодаря. Next speaker should be Madame благодаря. Трябваше да бъде госпожа Шеверлие, но тя излезе от залата. And Madame Grostet, next speaker. Госпожа Гростет, моля. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя нашия докладчик, господин Маринешко, тъй като този доклад е отличен. Всъщност това не е европейски проект, това е международен проект, това е ангажимент на Европейския съюз към и заедно с други държави в света. Предимството тук, че Европейският съюз а, а, направи така, че ИТЕР е на негова територия. Всъщност, а, ние участваме с определен а, процент, 45%, сам, самият проект е много дългосрочен. Не можем толкова бързо да поженем плодовете от а, инвестициите. Но всъщност този проект се отнася за производството на енергия в бъдеще. Като политици трябва да се грижим, за да знаем, че проект е сложен и амбициозен, особено поради международните измерения. Този проект има доста външни фактори, които са позитивни. Същевременно е един научен проект, да ще да е възможност да развием научни и технологични познания, които не разполагаме в момента. Затова е важно да се инвестира в тази сфера. За да има нещо а, изцяло ново. Всъщност тук трябва да вземе притва и ефекта върху индустриалния сектор от е, технологията на сливането на ядрото. Всъщност това са другите иновации, които ще дойдат от ИТЕР в сравнение с е, възобновяемата енергия. Е, изобщо не става дума за сравнение. ИТЕР е, е много огромен, много по-голям проект от всичко това, което се говори за възобновяване. Всъщност това е един проект за бъдещето и според мен трябва да бъде ясно подкрепен. Благодаря, господин председател. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Мод. Благодаря. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка като продължение на коментарите, които чухме преди малко и реакция спрямо, спрямо тях. Проектът е впечатляващ и изключително важен, който трябва да бъде оценен от, в диапазона от ефекта върху промяната в климата. Защо, дори само в тази сфера той показва, че можем да изпълним своите ангажименти. И затова това е един много смел опит е да се реагира на промяната в климата. Трябва да се признае, че става дума, че този проект вече дава резултати за европейските граждани, създават се работни места, създава се водеща технология, новите материали, които се изработват в рамките на този проект, както казаха и други колеги, изключително важен проект и всъщност той е уникален от гледна точка на международният мащаб. Да, вярно, и това е повод за гордост, че е на европейска територия. И така, по международният аспект ще приключа своето изказване, защото значителен а, лабораториите, които участват в него. Има една такава, която е съвсем близо до Оксфорд. Представям си какъв ще бъде резултат от тези изследвания за, на плазмата до 2025 година. И това е нещо, което искам да се включи и да се подчертая в доклада. Благодаря. Thank you. Thank you much, uh, Благодаря, госпожо. Госпожа Люша Валие, Искате ли да вземете думата по този въпрос? Не искате да вземете думата. Много ви благодаря. От името на Европейската комисия, Генерална дирекция енергетика, господин Масимо Гариба. You, благодаря, председателю. Трябва да ме потърпите малко, трябва да кажа. Първо искам да благодаря на докладчика за отличната работа, извършена по предложението на комисията, по неговите коментари по предложението на комисията. Голямата част от този коментар е чисто административен, но важен, за да се поясни предложението. Комисията ще обърне голямо внимание на бележките на докладчика. Сега, това, което се каза от различните депутати. Важно е да се подчертае, че ИТЕР е голям международен проект, който е много мащабен. Той е водещ в научно-изследователската дейност и е източник на работни места. Той също така е източник на работа за европейската индустрия. Той се развива днес, не се развива през 2050 или 2070 година. Това е дългосрочен отговор на въпросите, свързани с климатичните изменения. Не може да ограничим работата си в вглеждане само в злободневните проблеми. Комисията внесе много яснота, що се отнася до ИТЕР, когато миналата година публикува съобщение, споменато от господин Дзанонато, неговото изказване. Там ние правим ясен анализ на позицията си и на това какво е необходимо. Финансово, например, за едната МФР и така нататък. Докато устройството заработи на пълна пара. Искам да припомня, че предложението на Европейската комисия за настоящата МФР е 6.7 милиарда евро. Имам два въпроса, т.е. Е, зелените ми зададоха два въпроса госпожа Ривази. Първо, кога ИТР ще се включи в мрежата? Ми той не е направен, за да се включва в мрежата. Той е направен, за да докаже, че научно и технологично, че ядреното сливане може да даде източ... е, да стане енергия, източник на енергия, т.е. че може да произвежда повече енергия, отколкото се влага в него и то за продължителен период от време. ИТЕР това ще направи. Ще има стъпки, които трябва да се надградят на базата на опита от ИТЕР, които ще докажат това. Има доста въпроси, които трябва да се разрешат, свързани с самото устройство. И не можем да дадем дата. Втория въпрос беше за извеждане от експлоатация на ИТЕР. Има ясна разпоредба в договора за ИТЕР за това да се изгради фонд, извинете, да се задели фонд, който да се използва за извеждане от експлоатация на устройството. Искам да припомня, че е вярно, че устройството генерира активирани материали, но това са различни видове материали, не такива, които се правят в обикновен реактор за ядрено сливане. Процесите са много по-прости, както и живота на материалите, които са се получили в резултат. Това е. Благодаря. Thank you very much. Thank you. И аз ви благодаря за изказването. Сега давам думата на господин Маринеско, нашия докладчик, който ще каже думи в заключение. Благодаря, председателю, само в отговор на въпроса. Няма проблем с държавата Домакин. Има отлично сътрудничество между държавата Домакин и ИТЕР. Дори F for Energy – но Франция е страната домакин. Исках просто чисто формално да се запишат нещата, тъй като всичко до сега почива на неформални спогодби. И по тази причина за... искам такова нещо в доклада. Това е. Thank you. Thank you. И аз благодаря, колега. Искам да кажа, че колегите от ИТРА искат да посетят този проект. Той е изключително интересен. Ако мога да допълня, всички са съгласни за това, че Европейски съюз трябва да новаторства, но новаторството винаги крие рискове. Без рискови решения няма как да има новаторство. Да се спре този проект ще унищожи идеята за новаторство в Съюза. Няма друга възможност. Да го кажа простичко. Можем само да вървим напред. Международен проект е това и трябва да сме водещи. Крайен срок за изменения 11 октомври. Гласуване в нашата комисия 21 ноември. Преминаваме към следващата точка 12 Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд. Имаме проект от доклад. Жуао Ферейра от ГУЕ е докладчик. Подготвяме се за МФР. Европейската комисия предложи регламент за Фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд на 29 май, единен регламент също така на Фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд. И в този нов текст се задават тексти, е, конкретните цели и финансиране, както и дейностите, които няма да бъдат финансирани. За нас това е изключително важно. Е, да има такава възможност нашите теми да бъдат засегнати. Имам предвид темите на комисията ИТРЕ. И така ще дам думата на колегата Мигел Виега, който заменя Жуал Ферейра от ГУЕ. Моля, заповядайте. Благодаря, председател. Ще говоря на португалски. Нека обясня защо съм тук. Колегата Ферейра не можа да дойде тъй като има ангажименти в Португалия. Затова ще изчета това, което ми е дал. Работата му като докладчик по този доклад. Идеята на колегата Ферейра в неговия доклад е запазването на основната функция на кохезионната политика – а тази функция трябва да бъде намаляване на асиметрията и териториалната, и економическата и различните видове неравенства в Съюза. Това трябва да бъде вдъхновението на тази политика. И по-специално, що се отнася до тези два фонда – Европейската комисия проведе обществени консултации и след тези консултации стигна до заключението, че голямата част от тези, които бяха изслушани, смятат, че намаляването на междурегионалните различия е изключително важно. Те също смятат, че социалното приобщаване е изключително важно, както и борбата с бедността. Ето това е идеята на колегата, от която той тръгва. Това води оттам насетне до доста отрицателни заключения, тъй като говорим за регламент, който ще се занимае с 10% урязване на социалните фондове и по-специално 45% намаляване на фонда за сближаване. Това наистина не са добри новини така трудно ще постигнем целите, които споменах и по-специално практически погледнато, може би говорим дори за двойно намаление, количествено намаление, защото общите суми се намаляват. И посредством това до урязване или свиване на целите – корца. И е, е... Намаляване на избора. Това са идеите, които искаме да прокараме в своите изменения. Съсредоточил съм се върху сближаването или кохезията за намаляване на разликите между отделните региони. В същото време искаме известна гъвкавост – или така наречената тематична концентрация, за да може да се смекчат също и въздействията на същата. Нека да кажа нещо по-конкретно. Може да има преговори с отделни държави. Така може да се излезе от тази усмирителна лжиза на тематичната концентрация. Държавите членки могат да насочат фондовете към тези региони, така както те смятат за най-добре. Изискванията са различни от един регион в друг. Нека да подчертая някои от основните моменти, включени в нашите изменения. Те са свързани с висококачествени всеобщи обществени услуги висококачествена мобилност между регионите, в регионите и нисковъглеродна мобилност, насърчаване използването на ЖП транспорта, традиционните сектори и участието им в веригата на стойността, реиндустриализация на региони, които в момента има такъв отпадък, защото без работни места няма сближаване. Не може асиметрията да бъде преодоляна, ако не се разкриват работни места в такива региони. развитие на компетентност и инфраструктура за най-доброто използване на синята економика работни места, жилищно настаняване, опазване на околната среда. Пак споменавам жилищното настаняване, градската политика и най-отдалечените райони, на които трябва да се обърне особено внимание. Защото смятаме, че е неприемливо отношението към тези региони. Това е първото ни становище. Колегата Ферейра иска да благодари на секретарията за помощта и Жуао с удоволствие ще си сътрудничи с докладчиците в сянка по този въпрос. Благодаря. И аз ви благодаря за представянето. Много важни изменения от гледна точка на ИТРЕ, ако искаме финансиране по някои въпроси. От името на НП колегата Радке. Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlichen Dank, auch wenn... Благодаря. Ами господа, господин Ферера не е днес тук, но искам да му благодаря за предложенията, с които излиза. С удоволствие ще работя с него и с другите докладчици в сянка. Надявам се последните месеци, през идните месеци, извинете, да допринесем за този изключително важен въпрос, който стои пред Съюза. Защо е толкова важна темата за мен? На първо място трябва да кажа, че съм от селски район в Германия. Един район, който преди беше миньорски, затваряме сега последната, имаме стоманодобивна индустрия малко, но не в мащаба, какъвто имаше последните три десетилетия. Губим все повече работни места в стоманодобивния сектор. Моя район, както и други германски райони, както и други из цяла Европа, се намират по средата на структурна промяна, а тази структурна промяна е много тежка. И това не може да бъде решено само с национални усилия. Нужна е подкрепа и координация с Европейския съюз. Имаме положителни примери за структурни промени, които върват в правилната посока. Но също така имаме и лоши примери в моя град, роден град. Работни места от промишлеността бяха загубени – и заменени работни места в сектора на логистиката или услугите. Там заплащането е минимално. Това означава също така уронване на социалната основа. Развиването на кохезионната политика в този смисъл е много важно. Смятам, че предложението на Европейския съюз трябва да бъде приветствано и слаби райони, и по-силни райони трябва да получат необходимата подкрепа а, за преструктуриране. Мисля, че предложението на комисията дава възможност да се работи на местно ниво. Ако се установи връзка между местното ниво и другите нива, то тогава ще имаме многостепенно управление. Има пет политически цели, които са записани в този общ текст. Е, гледам положително на петте. Те са важни като тема, не само по-настоящем. Също така, трябва да се опитаме да упражняваме социалните си права и депутатите трябва да го казват. Господин Юкър каза, че това е изключително важно. Така че това отговаря а, на общия контекст. И накрая интегрирането на мигрантите. Това е тема, която раздели Европейския съюз, поне до момента е така. И смятам, че е важно у нези държави, които са готови да помагат на бежанците, да получат подкрепа от Европейския съюз за интеграцията. Това е важно според мен. Благодаря. Благодаря ви, колега, за всички бележки. Следващият оратор. Господин Руперт Матиус от името на ЕКАРЕ. Um, I would like to congratulate the rapporteur on his draft opinion. Поздравявам колегата за проектостановището. Може да се постигне компромис, за да се стигне до реджи, да се видят приоритетните области, като цифровизацията и енергетиката. Кохезионната политика е много важен елемент за повишаване на благосостоянието там, където това е нужно. Приветстваме предложението на Европейската комисия. Там най-вече се съсредоточават върху основните елементи, като чистата енергия, и къде свързаността и новаторството. Не е прекалено заповеден тона на това, което се предлага. Говори за намаляване на административната тежност, както и свързане на това предложение с економическото управление. Но, макар че сме съгласни с приоритетите, Мятаме, че държавите членки трябва да са максимално свободни и да залагат а, своите цели, зависимост от обстоятелствата. А, упростяването винаги е приветствано, но са нужни допълнителни стъпки в тази посока. Докладчикът говори за гъвкавост, което е чудесно. Така се дава държавите членки възможност да разходват по своите приоритети тези пари. Държавите членки, според нас, трябва да използват това финансиране, за да се постигнат целите за намаляване на емисиите от парникови газове. Има предложение за чиста енергия, за кръгова економика, както и региони, където а, хора вече не живеят. Те трябва да се разгледат внимателно. Смятаме обаче, че махването на правилата за държавна помощ ще е стъпка назад. Искаме да имаме пазарна економика, тя ни развива. Разбираме целите на докладчика от една страна, но от друга страна въвеждането на цели за пълна заетост и настаняване няма да насърчат развитието на економиката. Независимо от това, смятаме, че това е една възможност да се стигне до един широк компромис с докладчика, Надявам се докладците в сянка да помогнат и нашата комисия да окаже въздействие върху регламента и с удоволствие ще работя в тази посока. Благодаря. Thank you very much. <laughs> Благодаря много. Виждам, че госпожа Виринг е готова да замести следващия ни оратор. Заповядайте. Господин Рике съжалява, че не може да участва в дебата тази сутрин. За съжаление, няколко от неговите доклади в Тран се обсъждат по същото време. Иска да отправи благодарности към докладчика за обстойното му становище. Той като цяло е съгласен с докладчика, като подчертава основната цел на двата, една от основните цели на двата фонда да се намалят териториалните и други различия в Европейския съюз. Господин Реке, подкрепя разделянето на тематични цели и все пак е съгласен с докладчика, че различните проценти а, за различните цели е, би следвало леко да се занижат. Според господин Рике, някои от измененията на а, приложението отива твърде далеч и съжалява, че голяма част от тях не са в конкурс компетентността на ИТРЕ, макар да са интересни предложения. И на последно място, господин Рике ще включи една нова идея за 20 милиарда прехвърляне от а, регион, фонда за регионални а, развитие на регионите, а, който е общо от 200 милиарда евро. Вижда се, че това е ефикасна практика. От други примери, в настоящите разпоредби 10 милиарда евро вече се прехвърлят от Кохезионния фонд към Европейския социален фонд и господин Рике е, се надява, че ще можем да продължим обсъждането по същия начин. Благодаря за изказването, госпожа Гриб. Thank you, Chair. Um, I was um, a member of the... Благодаря, господин председател. Аз бях член на ам, а, комитета за мониторинг а, през 2011 година и именно европейските средства помогнаха да се трансформира този регион в Мърси и именно комбинацията между двата фонда беше много важна, защото не ставаше въпрос за обучение, повторно добиване на умение, също така направеното за грижа за децата, помогна много а, жени да се върнат на работа. И а, тук искам да подчертая, че именно Европа помогна на Ливърпул да се а, трансформира и да се развие. Но защо а, исках да говоря за това, господин а, председател? Защото е много важно това да е адаптирано към местния контекст към местните обстоятелства. Регионите са съвсем различни като изходна точка и местните експертни знания, които идват от всички заинтересовани страни, както в създаването на програмата и в процеса на вземане на решение, е изключително важен. Няма как това да се случи на ниво държава членка. Решенията трябва да се вземат на местно равнище с оглед на местните обстоятелства. Благодаря. Благодаря. Това е важна техническа бележка за бъдеще. Разбирам, че повече гъвкавост в нашите решения е за предпочитане според вас. Искам да разбера добре за какво говорите, за това задавам тези уточняващи въпроси. След това господин Кохличек. Благодаря. И аз искам да направя една бележка по тази тема. В Чехия, заради територията на държавата, има много различни региони, които а, са не толкова добре развити. Повече от 300 местности са изключени от много от дейностите. И макар, че безработицата да е, до, е доста ниска, все пак това представлява сериозен проблем, свързан с излизането от използването на въглешни ресурси. И това е една тема, която искам да и засегна днес и в механизма за свързане на Европа и трансграничните проекти, е важно да се увеличи гъвкавостта за използването на различните фондове средства. И на второ място трябва да се опрости максимално административната процедура. Всъщност в Чехия голяма част от регионите, които имат нужда да увеличат своето економическо развитие, да настигнат економическия напредък, са по-скоро от селски характер и там спанките са от административен характер. Следва комисията. Генералният директор за регионална и градска политика, господин Морис Джиланд. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа тази сутрин Искам да благодаря на докладчика за работата и за степента на подробност в неговото в неговия доклад. В тази политика комисията създава правила и идея за под... и възможности за подкрепа, които са по-кратки, ясни и опростени, отколкото тези, които фигурираха до момента. И това е един от основните ам, моменти и принципи за разработване на а, регламента. Така че от гледна точка на съдържанието за европейското, за Европейския фонд за регионално развитие и за Кохезионния фонд се, се опитали да запазим тези пет цели на политиката, разбити в 20 конкретни цели в сравнение с настоящата структура, където имаме 11 тематични цели и над 40 инвестиционни приоритета. Така че по-компактно е представенето което дава повече гъвкавост на държавите членки и регионите. Но има и баланс, който трябва да се постигне тук. И този баланс е свързан с тематичната концентрация и предложението на комисията, където а, смятаме, че намаляването на тематичната концентрация е стъпка в неправилна посока. Тематичната концентрация е в посока на осигуряване право на, на добра връзка между европейските цели и приоритети и за това за какво се харчат пари от Кохезионния фонд. За това говорим за иновации, екологични мерки и други общи цели на Европейския съюз. Те трябва да бъдат и приоритети на фондовете. Има и други елементи, към които трябва да се адаптират регионите и местностите, но не искаме твърде широко да се разходват средствата на твърде много приоритети и по този начин да се намали цялостното въздействие на кохезионната политика като цяло. Член 6 от предложението на комисията за изключване от финансиране се подготвя като пряка връзка с други области на политиката и наистина би било контрапродуктивно контрпродуктивно да говорим за приоритети от една страна, пък разходване по друг начин. Това е всъщност идеята за член 6. И накрая искам да подчертая, че най-отдалечените райони са определено приоритет за комисията. Има допълнително финансиране, което е именно за тях като част от предложението, повече от останалите региони и действително има допълнителна гъвкавост в предложението, за да се вземе предвид техните географски специфики. Благодаря много. Remarks, like... И за заключителни а, бележки, господин Диер. Съвсем набързо от моя страна. Благодарности за тези коментари и предложения. Благодарни сме за тях. И искам да подчертая, че ние видяхме тук възможност за сближаване на гледните ни точки, което съм убеден, ще продължи като процес в заседанията на докладчиците в Сянка. Те вече са насрочени. Обеден съм, че там ще се постигне напредък и ще се продолеят някои от съмненията, които бяха о, а, споделени. Така че в светлината на а, чутото смятам, че мога да съм оптимист и ще постигнем нужното. Благодаря, казва председателят. Крайен срок за нас на измените 10 октомври гласуване в Итре ноември, гласуване във водещата комисия Реги 3 декември. Точка 13 на нашия дневен ред. Създаване на програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021-2025 в допълнение към рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа. Нашият докладчик, колегата Мия Петра Кумпула Натри. И, както казах, това е част от Хоризонт Европа, амковата програма, което означава, че за периода 2021-2025 заедно с настоящата програма, но с някои уточнения, Ние като Европейски парламент участваме в консултацията в по тази тема в съответствие с член 7 на договор за Евратум и затова давам думата на колегата да въведе към в дебата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Искам да припомня и аз, че това е част от рамката програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа, за която вчера проведохме доста плодотворен дебат. Днес вече обсъдихме много от други въпроси, свързани с тази тема. И сега стигаме до тази програма за научни изследвания за атомна енергия за периода 2021-2025. Тя трябва да припомним част от европейските научни изследвания и усилия в тази посока. Същите уси... принципи, които са довели до успех в предишните периоди, трябва да водят и този. И според мен сега е време да започнем да разглеждаме вече и това изкуствено разделение между Евратом и рамковата програма и затова апелирам към органите, които могат да го направят, да помислят за нови текстове, за да се съединят. И съм доволна, че комисията все пак иска нашето мнение и сме част от обсъждането но все пак всичко това трябва да е едно цяло, а не изкуствено разделено. Изкуствено разделено е а, да се разсъждава в тези 2 плюс 5 години вместо направо за 7. Като цяло а, подхода на комисията е а, положителен, ясно отразява коментарите и на парламента от поранен етап как да се разработва тази програма, подкрепяме а, научните изследвания в а, ЗАНО атомна енергия, както и свързаните с други програми. Упростяване на програмата, по-добро хармонизиране с условията за рамковата програма за научни изследвания Хоризонт Европа. Всичко това е положително. После безопасността се разглежда е, става въпрос за безопасността, за ядреното, ядрения да, ядрения разпад и другите елементи. Ние разглеждаме всички ядрени мощности, които са сравнително безопасни и а, възможности за поддържане на съществуващите а, реактори, за да се използват такива технологии е а, нужно а, да се подготви а, необходимата поддръжка. Това допринася също така и за екологичните цели. Безопасното обаче опериране на съществуващите реактори е особено важно и трябва да се разработва нужната, нужните експертни знания в Европейския съюз. За това е добре едно малко прехвърляне на средства да се осъществи а, именно към стълба за безопасността на ядрения разпад и а, ние подкрепяме тази идея. Програмата продължава да бъде добър източник за тези теми, но дали не трябва да се подкрепи този стълб още повече, за да има безопасни дейности там, където са необходими. Продължаващото а, финансиране а, за ядреното, а, ядрения разпад, може би не е нужно да го а, да настояваме на него толкова много. То беше обект и на останалите теми днес обсъдени. Може би по-ефективно щяхме да се справим, ако имаше повече финансиране и в миналото, но това е дискусия, която вече няма своето място така или иначе в а, този стълб няма нужда от промени. Нужни са а, а, други действия, пленарната ни сесия също подкрепи с голямо мнозинство а, а, идеята и програмата за ядрено делене и смятаме, че това трябва да се приложи като принцип и за ядреното сливане. Благодаря. Благодаря за бележките, които направихте. И сега към докладчиците в Сянка от името на НП госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Позволете ми на първо място да поздравя докладчицата за отличната й работа, защото тук става въпрос за една програма, която е особено важна за Европа, за Европейския съюз и която е част от приоритетите на нашата политическа група. Енергетиката, атомната енергия, доста засегнахме темата тази сутрин, тя продължава да допринася за, наш, за постигането на нашите цели за понижаване на емисиите. Също е важна и за стратегията на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии и а, това е много добре припомнено в доклада. Атомната енергия е доста иновационна, вече го говорихме във връзка с ИТЕР – там се наемат много образовани, експертни знания. Това е и също част от проекта съвместно предприятие ИТЕР, който обсъдихме по-рано, така че е хубаво да има експертни знания в тази област. Важно е също така да се финансират научните изследвания и развитието в тази област, защото това както вече обсъдихме, има съответните ползи в други области, като например здравеопазването и така нататък. Трябва да задействаме за всички съчетавания и синергии в тази област. Това обаче е свързано и с много сериозен залог в областта на безопасността, сигурността на инсталациите, съоръженията и хората, които работят там. Така че ни трябва сериозен бюджет за Евротум, Евратум за да има и нужната гъвкавост между различните стратегически приоритети. Подкрепям докладчицата в нейното предложение – от една страна да има наблягане на ядреното делене, но също така и е, да не забравяме, както и току-що беше казано, научните изследвания и иновациите, свързани с ядреното сливане. Така че трябва да търсим едно а, добро равновесие, което се отразява и в гъвкавостта на бюджетирането на програмата. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря господин Ковличик от името на ГОЕ. Благодаря. Благодаря за подкрепата за тази програма. Мисля, има само още нещо, което не сме споменати. Става дума за популяризация и подкрепа на този тип обучение в средното и училище. Тук става дума за едно цяло поколение завършващи висшето си образование. Има нужда от добре подготвени кадри. И в този сектор не може да се наемат служители, които не са добре подготвени за работа в съответния сектор. За това става дума за цялото техническо обучение за работа с ядрени материали. Другото, което е полезно, е са медицинските средства, които се използват на базата радиоактивни материали за лечение на различни боли и още една тема, която трябва да се включи. Това е една тема, която вече обсъдихме по време на доклада на господин Корумбаша. Става дума за изследванията за начина по който трябва да се третират съответните радиоактивни материали при извеждане от експлоатация на съответната ядрена инсталация. Мисля, че тук можем да използваме различни материали, например ковалта в медицината и други материали от е, реактора. Много е важно всичко това да се допълни, за да може Европа да бъде водеща в света чрез тази програма. Благодаря. Господин Тамбурано. Е, Благодаря, председателю. Съгласни сме с докладчицата, че парламента трябва да участва по-активно, що се отнася до Евратом искането е програмата да отговаря на политическите е, приоритети на Съюза. Не сме съгласни обаче по част от е, темите, които ще се финансират. Смятаме, че научно-изследователската дейност в сферата на ядрената енергетика не трябва да бъде финансирана от е, Европейския съюз, особено компетентности, които означават да се удължава живота на АЕЦ, които са замислени при 40 години и са особено опасни дори когато говорим за а, модернизация. 38 АЕЦ имаме. Това е демоклев меч, който виси над нас и над бъдещите поколения. Е, това е, е нещо, което стои пред нас, а ние се правим, че не го виждаме. Има и цена за извеждане от експлоатация. Не бива да отлагаме този важен въпрос. Ядрения парк в Европа е факт и за сигурността трябва да отидат средства, както и за затваряне на такива, които са в края на своя живот. Също медицината, свъдрена с ядрени аварии и отпадъците, тъй като има много отпадъци, които продължават и ще се продължават да се произвеждат от държави, в които има такива ядрени реактори. Благодаря. Uh, thank you very much. Мадам Кристел Лешевалиер. Uh, Госпожа Кристал Шевалие. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Ние подкрепяме наш, всичките цели за Евроател и всичко, което е предвидено за тази дейност. Много е важно да има достатъчен бюджет в многодишната финансова рамка за тези цели, а включително Става тук за 70 милиарда евро до за следващите две години. Много е важно да се запази експертният опит в областта на ядрения разпад. Всъщност всички държави членки имат интерес от ядреното сливане. Ние сме сравнително доволни от позицията на докладчика. Много е важно да се счита ядрената енергия като един елемент от микса, който ни позволява да намалим използването на въглерод. Всъщност става дума за същата цел. Тук става дума за позицията на докладчика от гледна точка на всички програми, които осложняват своето развитие от историческа гледна точка. Благодаря. От главна дирекция научни изследвания Европейска комисия. Господин Патрик Чайлд. Uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на уважаемите членове, които участваха в дебата. Дискусията като цяло беше позитивна. Всъщност това е първата дискусия по това предложение. Комисията а, започна от консенсуса, който се появи в Европейския съюз след катастрофата в Фукушима, като целта беше да се да преориентират приоритетите в Евроатом към безопасност при експлуатацията, като същевременно работим по програмите за ядреното сливане. Да, ние приветстваме категорично изказванията на Европейския парламент за дискусията в програмата Евроатом по-специално. Сме назначени от голямото мнозинство, което гласува за на скоростното разширяване на сегашната програма, за да включи периода 2019-2020 година. По договора за Евроатом има някои институционални ограничения по отношение на официалното участие на Европейския парламент но все пак съм доволен, че тази инициатива вече е поета от парламента. Вие работите по становище по този въпрос и ние ще участваме активно заедно с вас в тази работа. Предложението, което правим, и се базира на успехите на сегашната програма за обучение и научни изследвания по Евроатом. Тук има някои нови иновации, които трябва да посочим. Първо, става дума за намерение да има по-голяма последователност и по-простайно представяне на голямата цел, да има пряка връзка между и директното финансиране на, и, на тази дейност и това, което правят отличната дейност на нашите колеги в съвместният изследователски център. В доклада предлагате да се преразгледат е, бюджетите, които са разпределени. Това ще бъде малко трудно за комисията. Ние се опитваме да постигнем подходящ баланс между отделните компромиси. Добре е, че давате такъв е, сигнал. И този въпрос, според нас, трябва да се обсъди допълнително. А иначе другите изказвания бяха общо взето в посока на целите, които, които преследва комисията своето предложение. Много е важно в Европейския съюз да запазим интелектуалното лидерство в тази сфера на ядреният разпад заедно с действията по програмата Мария Кюри. Докладчикът съвсем ясно посочи необходимото нуждата от приемственост между Евроато и след това от програмата Евро, Хоризонт Европа. Ние взахме предвид коментарите на господин Блансберг при изготвянето на текста, затова Знаем, че имаме правно основание за двете програми, за сближаване на двете програми, като естествено запазвим разликата в договора между основанията в големия договор за Евроатом и за другите европейски начинания. В тази програма сме включили някои идеи, които споменахте, повече изследвания за ионизиращата радиация. Всъщност това отива по-далече от това, което е необходимо за медицината. И като цяло касае безопасността в ядрената енергетика. Тази първа дискусия за мен беше много полезна, за да разберем кои са основните моменти в предложението и очакваме тази дискусия между нас да продължи след като имаме повече яснота. Благодаря. Към заключенията. Благодаря. Очаквам подробни изменения, след като приключим нашата работа с докладчиците в сянка. Мисля, че сега, след дискусията, целите са по-ясни за изследванията, които трябва да, да се направят при извеждането от експлуатация на някои от тези ядрени централи. Много е важно да се включи извеждането от експлоатация. Не винаги това може да се плаща от държавата. Мисля, че е, да, да, самия сектор трябва да трупа резерви с, за тази цел. За извеждане от експлоатация, след като сме използвали част от тези реактори. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменения четвъртък тази седмица, 11 часа. Добре, ще се видим в 14.30. Благодаря, колеги. Ще се видим след няколко часа.